Изменение 55. Отхвърлено. Именда. Изменение 43. Отхвърлено. Изменение 56. Отхвърлено. Именда. Изменение 57. Отхвърлено. Изменение 44. Отхвърлено. Изменение 29. Отхвърля се. Изменение 80. Отхвърля се. Изменение 58. Приема се. Изменение 13. Отхвърля се. Изменение 49. Приема се. Изменение 59 се отхвърля. Изменение 60 се отхвърля. Изменение 15 се отхвърля също. Изменение 17, първа част, се приема. Изменение 17, втора част, се приема. Изменение 3 се отхвърля. Изменение 33 се отхвърля. 32, извинете. Изменение 61 се отхвърля. И това бяха резултатите от гласуването по първите изменения по съвместното предложение за резолюция. Бих искал да кажа на всички, че резултатите от гласуването по втория пакет изменения – по това съвместно предложение за резолюция ще бъдат оповестени в 18.30. Извинете, 20.30. Сега ще събираме и броим. 20.30 тази вечер ще има обявяване по втория набор измерен... изменения. Това бяха резултатите, които до момента са били получени. Преминаваме към трето гласуване. Сега ще гласуваме по третия пакет изменения по съвместната резолюция за борбата с пандемията COVID-19 и последствията от тази пандемия. Както знаете, Процедурата по гласуване е същата като тази, която проведохме по-рано. Това е трети, е, трето гласуване. То ще бъде до 18 часа. Моля, гласувайте. Имате възможност да го е, направите до 18 часа. 6 часа след обяд. Резултатите по третия пакет, по които ще гласуваме сега, до 6 часа, те ще бъдат обявени в 10 и 50 тази вечер. 22 и 50. Значи, първо 6 и половина или 18 и 30 за втория набор, а в 10 и 30 за третия набор. Моля, гласувайте. Прекъсвам заседанието.